Darf Sie bitten, Platz zu nehmen? Моля, заемете местата си. Уважаеми колеги, заседанието от 4 юли, което бе прекъснато, е възобновено. С това откривам днешната сесия.